Госпожи и господа, драги колеги, добър ден, добре дошли на учредителното събрание на подкомисията по сигурност и отбрана. Поздравления на избраните колеги и на унези, които бяха преизбрани също. Тази подкомисия има двойно погрешно заглавие. Това е подкомисия, но не и комисия от втора ръка, защото има важни функции. Освен това, сигурност и отбрана не означава просто говорилня по несъществуващи теми, като отбраната в Европейския съюз, а става дума за политиката по сигурност и отбрана, записана в договорите, която се осъществява чрез институциите, чрез операциите и мисиите. Мисля, че на миналия мандат констатирахме, че тази дейност на терен се извършва успешно и тя се разисква в тази подкомисия. Обявявам заседанието за открито. Днес ще сформираме бюрото на тази подкомисия. Сиреч, трябва да изберем председател и заместник-председатели. Започваме избора. Аз започвам от избора на председател. Това е функцията ми в момента. Ще ви кажа и кои са подгласниците, които ще участват в гласуването вместо титулярите за социалистите и демократите. Господин Виктор Буштинаро ще участва в гласуването от НП господин Иво Белет и господин Макалистър. Това са подгласниците, които ще участват в гласуването. Кворумът, т.е. 8 депутати е на лице, поради което ще преминем към издигане на кандидатурите. Давам думата на политическите групи да представят своите кандидатури. Думата има Джефри Ван Орден. Благодаря много, господин председателю. И искам да кажа, че ние много се радвахме на вашето председателство на тази подкомисия в предходния мандат. Благодаря за работата ви. От името на европейските консерватори и реформисти искам да предложа госпожа Ана Фортига като председател на тази комисия. Тя е била много изтъкнат член на полския парламент – тя била ръководител на а, кабинета на, на президента на Полша, а може би най-важното е, че известен брой години е служила като външен министр на Полша, така че има много голям опит, подходящ за тази роля и според мен е, е изцяло подходяща за заемане на тази длъжност. Госпожо Фотига, е, съгласна ли сте да бъдете кандидат? Да. Благодаря ви. Госпожа Фотига е титуляр на нашата подкомисия. Основен член. Тя също е подписала и попълнила декларацията си за финансови интереси, т.е. отговаря и на това изискване. Има ли други кандидатури? Ана Гомеш. Да, благодаря, господин председателю. И аз искам да ви поздравя и да ви благодаря за прекрасния начин, по който председателствахте тази подкомисия в миналия мандат. Тя наистина има важна функция. Бих желала индивидуално да издигна собствената си кандидатура. Аз ни най-малко не изразявам съмнение в качествата на кандидата от името на групата на господин Ван Орден, госпожа Фотига, но мисля, че неговата група е, винаги неговата група винаги изразявала позиция в смисъл, че на Европейския съюз не е необходима политика по сигурността и отбраната. Ако това е линията на неговата политическа група, мисля, че е, е крайно неуместно тази политическа група да излъчи председателя на подкомисията. Аз съм е, член на подкомисията от създаването и през 2004 година. Е, запозната съм с огромния труд, който бе и положен, за да се утвърди нашата подкомисия от колегата Ван Богарт и от вас. Ако госпожа Фотега би искала да може да изясни това, но ако наистина госпожа Фотига поделя позицията на своя колега Ван Орден, който току-що издигна кандидатурата си и който винаги последователно се е противопоставял на изграждането на Европа на сигурност и отбраната, мисля, че ще бъде абсолютно неуместно да приемем тази кандидатура, особено в момента, когато Европа е изправена пред криза в непрекъс... непрес непосредствена близост до нея и още повече, когато са необходими специфични ресурси и действия за защита на нейните интереси в областта на сигурността и отбраната. Може ли госпожа Фотега да ни запознае с позицията си? Ако тя споделя вижданията на господин Ван Орден, който е издигнал кандидатурата и аз ще издигна своята кандидатура лично и искам тайно гласуване. Два пункта. Първо, за евентуалното издигане на кандидатури те съществуват, но трябва да бъдат издигнати от името на групите. Вие говорите за издигане на кандидатура в лично качество. Значи или двама депутати трябва да издигнат кандидатурата, или цялата политическа група. Е, значи 5% от членовете на групата могат да издигнат кандидатура, т.е. двама души. По отношение на политическия въпрос е, давам е, думата на групата, която издигна кандидатурата на госпожа Фотега. Господин Ван Орден, благодаря господин председателю. Най-напред искам да кажа, че не става дума за моя кандидатура. Това е кандидатура групова ние издигаме госпожа Фотига като група. Второ, ние сме в Европейския парламент като демократичен парламент. Той представлява много народи и множество политически виждания, така че съвсем уместно те да получат и пълно представителство. И трето, номинациите се извършват по системата ДЕОНТ. И това гарантира, защото интересите на по-малките групи и всъщност на по-малките страни е, да бъдат защитени. Мисля, че ще бъде опасна стъпка да се тръгне в друга посока. Но може би госпожа Фотига иска да каже нещо. Благодаря, госпожо Фотига. Благодаря, господин председателю. Госпожо, аз представлявам Полша. Това е моят избирателен окръг. И освен това, ръководих полската делегация на Междуправителствената конференция, на която бе договарен Лисабонският договор. Така че известно ми е съдържанието на член 42, посветен на общата политика в областта на сигурността и отбраната. И за това искам да се изкажа в лично качество. Както буквата, така и духът на член 42 са посветени на общата политика в областта на сигурността и отбраната. А това обаче не засяга правомощията на държавите членки, които също се стремят към гарантиране на своите а, интереси в областта на сигурността чрез други а, структури, например НАТО. Аз съм член на антикомунистическата опозиция в Полша и може би именно поради това ние толкова високо ценим сигурността, която дължим на Алианса, на НАТО. Именно за това аз оставам вярна на всичко, което съм договаряла. Този договор е ратифициран от полския парламент, подписан е от полския президент и той е закон за Полша. Това поражда за мен задължение, в които вярвам – но не искам общата политика в областта на сигурността и отбраната в моя изпълнен с проблеми регион да замени сигурността, която ни гарантира НАТО. Председателят. Благодаря. Благодаря за вашето изказване. Господин Пашко. Първо, процедурен въпрос. Както знаете, аз съм един от е, колегите, които биха подкрепили кандидатурата на колегата Ана Гомеш. И други има, които ще, ни, ще я подкрепят е, по същество. Не става дума за личните качества на кандидата, а за нагласата му, за отношението на кандидата е, в и към една комисия, която е структура на Европейския парламент и съответно на Европейския съюз. Ако се откажем от е, сигурността и отбраната в Европейския съюз, в подкомисията специално създадена за утвърждаване на такава обща политика и ако предадем всичко на НАТО. Аз бях министър на отбраната, когато договаряхме присъединяването на Румъния към тази организация, така че аз съм нейн привърженик. Не трябва да се конкурираме. Аз смятам, че двете политики и двете структури трябва да се допълват взаимно. Ако бях разбрал, че и вие сте на това мнение, нямаше да поискам да се изказвам, обаче не разбрах, че това казвате. Е, председателят, вижте колеги, тези дебати вече сме ги водили, те първа ще ги водим 5 години в тази подкомисия, за това предлагам да преминем е, към самата процедура. Ще гласуваме. Или чрез аплауз, ако госпожа Фотега остава единствен кандидат, или а, чрез а, електронната система за гласуване, ако госпожа Ана Гомеш е, продължава да поддържа кандидатурата си. Моля да извадите електронните си карти. Госпожа Гомеш, Ана, виждам, че вие поддържате кандидатурата си. Кандидатурата на госпожа Гомеш е официално внесена. Тя е подкрепена от повече от двама членове на подкомисията. Следователно, издигането й е редовно. Госпожа Гомеш е редовен член на тази подкомисия и е попълнила декларацията си за финансови интереси. Следователно, кандидатурата е допустима. Подлагам двете кандидатури на гласуване. Тайно електронно гласуване. Припомням, че можем е, да е, гласуваме с двата бутона на вашето устройство с плюс и минус. Е, зеления бутон по азбучен ред е за госпожа Фотига, а онзи, който желая да гласува за госпожа Гомеш, моля да натисне червения бутон, на който пише минус. Ясно ли е за всички? Заповядайте. Обявявам гласуването за открито. А две персони са в trop двама гласували са в повече. Гласуват само титулярите, моля. Има две карти, които идват в повече от необходимата бройка. Им рест une, une personne en trop. Още остава една кандидатура. Не съм в състояние да видя от коя група е тази кандидатура в повече. Сега вече спадна ли броят на гласовете до необходимия? Припомням, НП има 9 гласа. Социалисти демократи 8 гласа. ЕКР 3 гласа. АЛДЕ 2, ГУЕ 2. Зелени 2. ЕФДД 2 гласа и 1 глас за необвързаните. Продължава да излиза един глас повече при нашето преброяване. Може ли онези, които не гласуват, да махнат картите си, които нямат право да гласуват, да махнат картите си от е, устройствата? Е, Можете да вдигнете, да махнете картите. Ето сега. Не, стигаме до бройка 32. Моля за всяка политическа група да се разберете помежду си. Сега сме стигнали ниво 30. На ниво 30 започваме гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Пак са 31. Невъзможно. Вижте, не е сложно все пак. Не сме 250 души. Отново давам начало на гласуването. Моля да натиснете зеленото копче, ако искате да подкрепите кандидатурата на госпожа Фотига и червеното кандидатурата на госпожа Гомеш. ППО си е окей? Как сте НП? 8 гласа за социалистите и демократите. Докарахте ли ги? Ето сега 30 души гласуват. Край на гласуването. Резултатът 15 за госпожа Фотига, 8 за госпожа Гомеш. Е, Мнозинството е 8, т.е. 15 гласа. Госпожа Фотега е избрана. И веднага отстъпвам председателското място.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 is so it's okay. Mm-hmm. I would like to, to thank the sub... Бих желала да благодаря на подкомисията по въпросите на сигурността и отбраната за това, че бях избрана на длъжността председател Искам да благодаря на предходния председател за прекрасната му работа. И обещавам да се опирам на неговия опит, както и на опита на секретарията в работата си по-нататък. Позволете ми да преминем към точка втора от днешния дневен ред. Бихме желали да изберем подпредседатели или заместник-председатели на тази подкомисия. Разбрахме, че кворум е на лице. Онези пълноправни членове на подкомисията, които отсъстват, са представени от същите подгласници, които бяха вече съобщени. Искам да дам думата на представителите на политическите групи, които да издигнат или да подкрепят съответно кандидатури за първи заместник председател на нашата подкомисия. Господин Келъм. Благодаря, госпожо председател. Поздравление! От името на групата НП за първи заместник председател е, издигам кандидатурата на колегата Михаил Голар. Той има богат опит в областта на външната политика и сигурността и като дългогодишен координатор се е показал готов за сътрудничество и за постигане на компромиси. Михаил Галер. Благодаря ви. Thank you, sir. Uh... Благодаря, господине. Приема ли кандидатът издигането на своята кандидатура? Отговорът е да. Uh, Господинът е внесъл своята декларация за финансови интереси и се ползва с подкрепата на е, издигащата кандидатурата група. За това предлагам е, да изберем този първи заместник председател Саплаус. аплаус. The... Благодаря ви. Вие сте избран за заместник-председател. Заповядайте, присъединете се към президиума. Uh, now... Uh, The second uh, vice chair was... Uh, Втория заместник председател също е, се издига от е, група. Господин Щетина, бихте ли подкрепили неговата кандидатура? Господин Келам, благодаря още веднъж от името на групата на НП. Искам да издигна за втори заместник председател на нашата подкомисия, колегата Яромир Щетина. Господин Щетина, приемате ли тази кандидатура? Благодаря ви. Декларацията за финансовите интереси е внесена и за това предлагам тази кандидатура да бъде приета с аплодисменти. You, Благодаря, господин Щетина е избран. Вие сте вече втори заместник председател на нашата подкомисия. Заповядайте при нас на масата. Um, now, please, uh... Сега моля. Е, представителите на социалистите и демократите да заявят дали подкрепят е, издигнатата кандидатура за трети заместник председател. Госпожо председател, с удоволствие издигам кандидатурата на колегата господин Кан, който е много опитен колега, включително в областта на отбраната. Благодаря ви. Декларацията за финансовите интереси е подадена. Господин Кан, приемате ли издигането на вашата кандидатура? Thanks a lot. Благодаря ви. Would you, uh, could you please uh, accept the... Приканвам колегите, доколкото няма друг кандидат, да приемат тази кандидатура с аплодисменти. You. Благодаря ви. It was uh, the last uh, four Това бе последната кандидатура за заместник-председател на подкомисията. Тоест, това ще бъде последната кандидатура. Моля е, представител на ГУЕ да издигне тази кандидатура. Gracias. Desde el UN e благодаря ви, госпожо председател. Искаме да предложим Сабин Люсинг, която е евродепутат от 90-та година. В миналия мандат тя бе координатор от страна на нашата група и също така е избрана сега за координатор в тази подкомисия. Работила е в подкомисията за нашата група през последния мандат. Има опит в областта на сигурността и отбраната и по тази причина я издигаме като кандидат за последен заместник председател. Приема ли госпожата кандидатурата? Пита председателят. А... Отговорът е да. Декларацията за финансови интереси е внесена в парламента, поради което можем да изберем последния заместник председател също с аплауз. And... Благодаря ви. Моля и вие да дойдете на президиума, където са останалите членове на бюро. Thank you. Now we move to... Благодаря. Сега преминаваме към точка трета от дневния ред. Моля да потвърдите е, графика за по-нататъчните заседания, които ще бъдат проведени до края на тази година, т.е. до декември месец. Първото заседание е насрочено за 11 септември. already after vacations. То ще бъде проведено след лятната вакансия и ще имаме много uh, важни uh, събития към този момент. Това е особен период, който включва и подготовката за следващата среща на върха на НАТО, която е насрочена за септември месец и ще се проведе в Уейлс. Така че най-вероятно ще имаме доста работа. Искам да приканя членовете на разширения състав на бюрото да проведат заседание в Страсбург с цел обсъждане на важните въпроси, свързани в тази, в това отношение е, с е, нашата подкомисия по сигурността и отбраната. Ако сте е, съгласни с това предложение и не чуя възражение, смятам, че сте приели това, което ви се предлага. Oh. Okay. So, there... Благодаря ви. Дневният ред не съдържа точка разни, поради което обявявам заседанието за закрито. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви за избора на членове на бюрото.